Председателят. Посещение. Е, подчас гласования на вчерашнем посещению пленар... Заседанието по време на гласуването вчера на пленарно заседание ставаше дума за тълкуване на текст от правилника. Става дума е, за приемане на текст, предложен от комисията АВКО. Заседанието беше на 14 февруари 2010 година, тъй като нямаше възражения възоснова на член 211 от правилника, тълкуването се приема. Госпожа Матия във връзка с общото искане за престой и извършване на работа този доклад по тази тема ще бъде снет от дневния ред. Знаете, че тук е, става дума за тема, която е много активно дискутирана и сега вече получихме едно ясно тълкуване. Сега по дневния ред. Декларацията на съвета и на комисията по доклада за напредъка 2010 за Харватия. Вчера имаше заседание с министър-председателя на Харватия присъстваха господин Хане Свобода и председателя на делегацията Гунар Хокмар. Говорихме по напредъка на Харватия по пътя към присъединяване към Европейския съюз и аз съм изключително радостен да посоча, че днес заедно с всички колеги ще можем отново да говорим по тази тема, как точно изглежда напредъка и бъдещето на тази страна в е, посочения контекст. Радвам се, че сред нас присъства комисар Филе, но искам да помоля господин Янош Мартони, министърът който отговаря по тази тема от унгарското председателство, да вземе отношение по тази тема, защото унгарското председателство предава голямо значение на тази тема. Давам ви думата. Господин Мартони, имате думата. Господин председател, уважаеми депутати, от името на председателството на Европейския съюз за мен е удоволствие да говоря днес в пленарна зала на Европейският парламент. Тази среща